Скъпи колеги, нека да започнем. Нека да започнем с първото ни заседание на нашата комисия. Hát szeretettel üdvözlök mindenkit az éves. Ще продължа на унгарски. Добре дошли на всички на нашето първо заседание след е, лятната ваканция. Аз е, ще председателствам днес заседанието. Първата точка е да приемам дневният ред. Ако нямате възражения, Предлагам двете точки за гласуване да бъдат разменени, защото е, господин Локегард е в задръстване. Така че, ако не възразявате, не, не възразявате да започнем с е, другото гласуване. Не виждам и възражения. Втора точка е – одобрение на дневния ред – от заседанията на 18 и 19 юни и от 11 юли. Е, получили сте проекто протоколите, имате ли коментари? Ако не, нека да решим, че ги приемаме. до края на заседанието може да направите възражения или коментари. Първата точка от дневния ни ред е, е съобщения на председателя френски, немски, италиански, английски, гръцки, испански, чешки, естонски, унгарски, полски, български и румънски са езиците, на които ще имате превод днес. Благодаря на преводачите. И искам също така да ви обърна внимание, че нашето заседание ще се излъчва по интернет. Можете да го следите. Четвърта точка от дневния ред е всъщност гласуването ни. Затова моля, подгответе си картите за гласуване. Започваме с предложението за автоматично взаимно признаване на дипломи. Преди да започнем да гласуваме, имайте предвид, че са подадени две устни изменения от АЛДЕ. А сега можем да започнем гласуването. Гласуваме, гласуваме текста автоматично взаимно признаване на дипломите. Компромис 4 за. Против. Въздържали се. Приема се. И сега компромис 5 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 22 за против въздържали се приема се. Изменение 24 за против въздържали се приема се. Изменение 23. 37 извинете за против въздържали се приема се. Компромис 6 за. Нека да проверим 37 електронно, моля. Е, Проверяваме изменение 37. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега Гласуваме компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 301 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 34 за, против, въздържали се, приема се. 35 за. Тук има устно изменение също за. Против. Въздържали се. Приема се. Пето изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 2 за. Против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 въздържали се, приема се. Изменение 4 с първо устно изменение за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме окончателно текста. Моля, гласувайте електронно. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Приема се.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 Uh, the floor is yours. I think we can just move on. Можем направо да продължим с гласуването. Let's start the vote. Amendment 1. In favor. Изменение 1 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 3 за. Против въздържали се, приема се. Изменение 4 за, против, въздържали се, отхвърлено. 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. 6 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 7 за, против, въздържали се. Приема се измерение 9 за против въздържали се. Приема се изменение 10 за против въздържали се. Приема се 12 за против въздържали се. Отхвърля се. Изменение 11 за против, въздържали се, приема се. 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 13 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 15 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. 18 за, против, въздържали се, приема се. 19 за, против, въздържали се, отхвърлено. 20 за, против, въздържали се, прието. 21 за, против, въздържали се, приема се. И сега гласуваме окончателно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 17 гласа за, 5 против, въздържали се няма. Поздравления за докладчикът. Господин Локигард, искате ли думата сега? Не, просто нека да благодаря на всички, които участваха. Отлични преговори проведохме. Много добри бяха предложените изменения и успяхме да подобрим окончателния резултат. Благодаря и на секретарята, и на моите асистенти. Благодаря и за вашата работа. Предложението за резолюция кога, е, тази, която гласувахме първо, ако мога да коментирам по отношение на устните изменения, депутатите винаги е, пред политическите групи настояват е, да влезат текстовете на пленарна зала в началото на октомври, и е, ще искаме от е, е, ръководителите на политически групи това да се случи. Сега продължаваме с шеста точка от нашия дневен ред. Обсъждането на проекта доклад по собствена инициатива Нова европейска програма за култура – Докладчикът е господин Георгиос Граматикакис от социалистите и демократите. 12 септември по обед е срока за измененията. На 20 ноември ще гласуваме в нашата комисия и ще влезе доклада в пленарна зала на 18 декември. На последното ни заседание проведохме едно изслушване по тази нова европейска програма за култура. Чухме е, мненията на експертите и техния поглед е, към е, предложението. Смятаме, че техните мнения ще са основна част от нашия доклад. Затова и давам думата на нашия докладчик, който работи много върху по темата. Имате 5 минути, господин Граматикакис. Благодаря. Новата програма за култура ни предоставя историческа възможност да създадем координирани европейски политики в областта на културата. Приветствам инициативата на комисията. Тя се появява в много удачен момент – сега сме и в годината на културното наследство. И за най-така е, не е, силно развитите общества в Европа, културата е един много важен е, възможност за връзка. Затова трябва да развиваме всички и материални и нематериални достижения на културата – подкрепено, разбира се, с а, сериозни средства 5,3% от БВП в Европейския съюз идват от култура. Така че а, по този начин ние само ще засилиме положителните подходи, ако предоставим и допълнителни средства. Програмата Творческа Европа е много удачна в такъв смисъл, но тя няма достатъчно финансиране. 0,15% е, е финансирането за култура, но много малка част от. Тоест, много малко са средствата и много малък процент от, може би само 16% от предложенията успяват да се класират за финансиране. Така или иначе финансирането не е достатъчно, затова ние призоваваме след 2020 то да се увеличи двойно. Много често чуваме държавните и правителствени ръководителя и Европейската комисия да говори колко е важно да има мерки за културата – но ние трябва да се обърнем и към предизвикателствата, да преодолеем разпокъсването на средствата. Необходимо е и да се осъществи ефективна подкрепа за сектора, но това се постига само с достатъчно познания и данни за това как, какви са механизмите на действие на съответния отрасъл или сектор. Изключително важно е новата програма за култура да се основава на представата за културата като обществено благо и в такъв смисъл ние да започнем да я подкрепяме, а, така че страните членки да направят необходимото да включват а, творческите дейци на всичко нива на образование – например. Също така е необходимо да има по-добро разпределение а, за на средствата. Да, конкретните действия, предложени от комисията, са сериозни, са сериозен елемент на новаторство. Освен финансиране, е необходимо да има и много ясно формулирани правила, с, примерно с предоставяне на визи, за двойно обла... данъчно облагане и така нататък. Необходимо е да има и един, е, един е, цифр, цифров е, портал, който задава информация за всички програми, които са на разположение на творческите дейци. А също посредством една платформа да има информация и за подкрепещите творческата дейност програми. Не може е, да се осъществява творческа дейност без е, творците да бъдат подкрепени. И е, включително и да се подкрепя социално-економическото им положение. С цифровата революция тяхното положение става още по-трудно защото се създават възможности да бъдат да, краден техния, плода на техния труд. Затова призоваваме да има и цифрова платформа, която да дава достъп до филми с авторски права, филми, произведени в Европейския съюз приветстваме факта, че е, комисията в предложението си раз, е, разглежда конкретни отрасли от културната дейност. Примерно инициативата Музика за Европа, надяваме се тя да бъде предпри... поета от е, по-голямата програма Култура в Европа, защото музиката е език, който обединява културите и народите. Също искам да коментирам и външното измерение на програмата. Изключително важно е стратегията да, за чу, взаимоотношения с трети страни да бъде изпълнена незабавно, защото културата е едно много съществено, съществен инструмент на разположение на Европа във външната и политика и а, посредством нея можем да стабилизираме взаимоотношенията на външни международни нива, да създадем нова, нови приятелства и допълнителни възможности за творците в Европа. Благодаря на всички за вниманието и очаквам коментари. Много благодаря на господин Граматикакис. Сега давам думата на докладчиците в сянка. Кой иска да коментира по тази тема? Egy valakitől kaptunk csak a, az árnyék előadók közül jelentkezést. За сега виждам един единствен докладчик сянка, който иска да се изкаже. Госпожа Билде, заповядайте. Ja, hogyha a shadow nem kérnek szót, akkor kérünk jelentkezzenek, hogy ki szeretne hozzászólni. Ако докладчиците в сянка не искат да се изкажат, ще има и други възможности за колегите да се изкажат. Госпожа Шойдрова. Няма нито един докладчик в сянка, който иска да се изкаже. Госпожа Шойдрова. Аз искам да благодаря на докладчика за доклада, който е много положителен от една страна, но доста критичен от друга. Според нас културата играе много важна роля и аз продължавам да се застъпвам за подчертаването на социалната и економическата роля на културата за живота на гражданите в Европейския съюз. за да сме доволни от подкрепата, която културата получава в рамките на Европейския съюз, трябва да кажем, че има възможност за подобряване. Ние подкрепяме единното място за контакти и също така единния цифров портал това е положителна инициатива, която трябва да се подкрепи. Но има и други важни точки. Например, инструмента Творческа Европа, който трябва да бъде по-ефективен. От много автори на проекти чуваме, че процедурата за разглеждане и одобрение е много тромава и бавна. Тук трябва да подобрим нещата. Колкото по-малко средства се заделят за една програма, толкова по- прозрачна трябва да е процедурата. Застъпваме се за това. Застъпваме се и за това да се популяризират културни инициативи в Европа по-добре. В Европа има много подобни инициативи, като например Културна столица на Европа, наградата Лукс. Трябва да работим по-систематично с тези инструменти. Това, което общините, градовете и отделни организации правят за организирането и реализирането на инициативите трябва да бъде по-известно. И за бъдеще трябва да осигуряваме приемственост и популярност. Знаем, че инициативата Европейско културно наследство трябва да се превърне в мрежа, но не получава подкрепа за следващата година. Програмите, които съществуват до този момент, трябва да бъдат по-ефективни в полза на всички, които се възползват от тях. Много благодаря. Госпожа Коста има думата сега. На първо място искам да благодаря на господин Граматикакис за чудесния доклад. Той е много добра основа за нашата работа. Искахме да реагираме на съобщението на комисията и да изясним, че програмата за култура, която е от 2007 година в сегашния си вид, 10 години по-късно трябва да бъде заменена от по-обхватна стратегия и моментът е сега. Оценявам факта, че господин Граматикакис е, е възприел много от нашите идеи. И сегашната програма за култура е доста по-обхватна и отговаря на редица въпроси. Ние приветстваме инициативата на Генерална дирекция култура, но подчертаваме, че са важни и нововведенията в творческата промисленост. Важни са и творческите умения в цифровата епоха. Искаме това да бъде подчертано и да бъде по-добре обяснено. Освен това предстои и годината на европейското културно наследство – то трябва да е отправната точка за една по-дългосрочна стратегия за нас. Трябва да се попитаме какво искаме, какво можем да постигнем при положение, че средствата ни продължават да бъдат ограничени. Разполагаме с 0,5% от европейския бюджет за култура колегата Морган ще кажем малко повече за средствата, с които разполагаме във връзка с а, а, бъдещето, бъдещето финансиране програми като Хоризонт 2020. Имаме нужда от а, специален портал, на който гражданите ще могат да се информират по всички въпроси. Все още няма такъв. На този портал трябва да имат възможност да участват всички европейски и външни заинтересовани страни да получат достатъчно информация. Становището на господин Граматикакис трябва да има много по-комплексно конкретно а, обяснение по, една, по един въпрос, а, именно за а, това, че все още липсват а, статистики в а, културния сектор. Комисията трябва да подкрепи държавите членки да събират повече данни, за да може да има доказателства за положителните ефекти от културните програми. Това не засяга само а, техническите и цифровите аспекти на програмите, а също така и социалните а, аспекти. Все още има граждани, които нямат достъп а, до възможности а, може би господин Граматикакис трябва да каже нещо повече за а, автономните аспекти на живота на един а, творец. Благодаря, господин Окен. Две минути. И аз искам да благодаря на докладчика и да го поздравя за добрия доклад. Ще направя само няколко забележки, например по въпроса за многообразието. В доклада се казва, че визията и многообразието са сред най-важните ценности. В Европа още преди началото на миграцията има многообразие в а, населението, в езиков, езиковите а, аспекти. А, това е а, добре от една страна, от друга страна създава социални а, проблеми. Европейците трябва да защитат а, и своята социална идентичност – едни от ценностите, например, са свободата на изразяване, равнопоставеността между половете. Те не са специфични за някоя класа. И ако европейците защитят своите ценности, това не е а, крайно дясно изказване, а по-скоро е прогресивно. Трябва да тълкуваме протестите на европейските граждани в защита на общите европейски ценности по този начин. Много благодаря, госпожа Лорд. Благодаря. Господин Граматикакис е, е свършил чудесна работа по този доклад, особено включвайки въпроси, свързани с е, свободата на а, е, изказването. Това не се споменава изрично в а, текста на комисията, но е от изключително значение сега. А, свободата на твореца, свободата на изразяване на творците са изключително важни ще използвам възможността да кажа на колегите, че утре сутринта ще съм домакин на конференция в парламента Гласове от тишината. Ще става въпрос за заплахите към свободата на изказване на творците. Искаме да почетаем колко е важна тази тема и да обърнем внимание на политиците, на хората, които работят в този сектор, колко е важно, колко е важна тази свобода. Много се радвам, че се справихме с прехода от НТММ към НТИИМ. Творческото мислене е изключително важно в областта на научните изследвания. Знаем, че музикантите, композиторите и танцорите работят заедно с учени в изследователския сектор. Така че идеята за връзката с природните науки е много важна и прехода в този сектор. Творците са важни. Важно е да бъдат подкрепяни те. Те трябва да могат да живеят от а, своя труд. Следващата седмица ще гласуваме по а, авторското право. Това е изключително важно за творците и за техните доходи, за да могат те да живеят от а, труда си. В противен случай няма да имаме жива и многообразна култура. Тя ще заприлича на американската. Ще кажа няколко думи за културата и за европейския проект в макромащаб. Културата е играла важна роля още от самото начало на европейския проект. Бях в Единбург на фестивала това лято. Той съществува от 1947 година. Европейският проект е проект за създаване на мир. И ние вярваме в мира, вярваме в диалога с нашите съседи и не искаме да воюваме с тях. Имаме стратегии за културна дипломация, от друга страна. Всичко това ни помага да не забравяме същността и основната идея на европейския проект. Културата обаче не е естетична. Тя се променя и трябва редовно да правим преглед на културната програма, защото нашата култура се основава на многообразието, на религиите, на етносите, многообразието на езици. И това включва също така исляма. Някои държави членки може би е, няма да харесат това, но в е, Алхамбра, в Гранада има сгради, е, които са останали от една култура, която изключително положително е повлияла на европейската култура. Ислямът присъства в Европа от хиляди години и някои хора просто трябва да приемат този факт. Благодаря. Господин Самедине е следващият оратор. Благодаря. И аз искам да изкажа своите благодарности към докладчика господин Граматикакис. През юли имахме изслушване по този въпрос и а, новата програма за култура дава възможности да осъществим по друг начин спояването на европейското общество, именно чрез културата. В крайна сметка, трябва да разглеждаме новата културна програма и в светлината на новите технологически възможности, които имаме. Искам да подчертая също така, че свободата на изразяване е в основата на всичките ни действия и особено на културата. В моята държава виждаме намеса, а, ако видим а, намеса, изразяваща се в а, избор на отделни а, артисти, а, това няма да е свободна култура. А, в малка държава като Малта, артистите трябва да са свързани един с друг, за да се възползват по-добре от възможностите, които им се предлагат. Когато говорим за авторско право, трябва да кажа, че съм говорил с творци по време на срещи с заинтересованите страни те ми казваха, че възнаграждението на техния труд дори не покрива разходите им. Аз мятам, че те трябва да получават справедливо възнаграждение за своя труд. Говорим за европейското измерение на културата. Е, трябва да се гордем с това и да го пропагандираме по-нататък без този акцент културата ни ще бъде американизирана, както се случва това в се случва във филмовия сектор. Аз мятам, че в учебните програми трябва да се дава повече публичност на европейското изкуство. В директивата за аудиовизуалните услуги има инструменти, трябва да ги използваме. Онова, което произвежда Холивуд е добре известно, както и това, което се произвежда в Боливуд, трябва да има повече известност за европейски филмови проекти, например. С нас и за нашата идентичност многообразието е много важно и е, трябва да е инструмент за междукултурен диалог. Говорим за иновации. Нека да инвестираме в а, новаторите, а това са творците. Така че трябва да подкрепяме а, тези творци а, и трябва да могат да живеят а, от а, своя труд. Благодаря, госпожа Биелда, следващия Мадам президент, Госпожо председател, аз Отбелязвам факта, че ние сме една комисия, която е от важно значение, защото председателят също изтъкна многократно това. Аз мисля, че няма да остана днес до края, тъй като не се чувствам добре и затова не взех думата. Но ако смятате, че това е необходимо, аз ще се опитам да се включа в дискусията, но наистина днес не съм във форма. Съжалявам много, че трябва да го кажа. Просто исках наистина поне да взема думата. Természetesen ez szíve joga, hogy hozzászól, vagy nem. Естествено, това е ваше решение, дали желаете да кажете нещо или не. Благодаря на всички, които взеха думата и искам да попитам дали комисията желая да вземе отношение по тази тема. От комисията? Никой? Или? Um, I too would like to uh, thank благодаря и аз. Благодаря на господин докладчика Граматикакис. Докладът е много изчерпателен, много отговаря и на предложенията на комисията за програмата за култура в Европа. Има така призиви към комисията, с които ние напълно сме съгласни. Имаме и някои предложения в това отношение. Предстои да обсъдиме бюджета, включително и за други програми, Творческа Европа и други за многогодишната финансова рамка. После няколко господа депутати днес коментираха а, възможността да се направи един портал за повече информация за възможностите за подкрепа на творческите дейци. Мога да кажа, че е, с течението на годините са правени опити в това отношение, специално за културното наследство. Сме е, описали всички програми, където има подкрепа е, за тази тематика. Също съответните лица които работят в страните членки, събират информация, използваме социалните е, е, медии да споделяме тази информация на е, портала на комисията за градска среда също има информация, Urban, има информация за това какво може да се прави. Ще помислиме как можем да подобрим тази дейност в бъдеще. Сама по себе си програмата за култура по някакъв начин обединява всички е, програми и възможности за подкрепа на творческите сектори. Има един документ от три страници, който съдържа много информация за различните проекти и възможности за подкрепа на европейско ниво – за културата и изкуствата. Още нещо, свързано с плурализма на медиите. Говорихте за таблица с показатели. Има монитор за отчиташ плурализма на медиите, който се управлява от комисията. Всяка година има подобен оглед и можете да видите резултатите. Интересно е сходното предложение за културно многообразие да има подобни показатели. Ние, е, темата действително има методологични, своите методологични предизвикателства. Нещо продължим да мислим какво може да се направи. Благодаря. Сега ще дам думата още веднъж на докладчика за 3 минути. Да, аз ще бъда съвсем кратък. Искам да благодаря на всички колеги за техните полезни коментари. И също така искам да посоча, че Творческа Европа страда от тези тежки процедури. Те трябва да бъдат опростени. Има предвид не само финансирането. Госпожо Коста, сметам за нещо много положително, че вие също имате впечатление, че е, трудни теми отново се подхващат в Комисията по култура и че средствата трябва да бъдат увеличени. Също така и е, необходимостта от е, качествени лимити, лимити в качеството. Тук обаче става дума и за е, ценностите на мигрантите и е, кандидатите за обежище в Европа и те там вече в медиите многократно се посочва нещо в тази връзка и мисля, че стана съвсем ясно, че Европа предвид е, господстващата американска култура е заплашена и е, още веднъж беше подчертана ценността на културата. Това обаче е свързано и с правата върху интелектуална собственост, които играят много важна роля в този доклад. Аз също искам да благодаря и на представителя на комисията. Беше показано, че комисията проявява желание за сътрудничество и е, много от темите, които желаем бяха възприяти от комисията. И накрая ще споделя една идея, която не съм включил в моя проект, защото исках да проверя реакцията на колегите първо. Аз е, бих направил следното предложение. То е интересно от антропологично отношение да имаме не само година на европейското културно наследство, но и година на е, културната личност, на известната личност в културата. Вероятно, може да бъде избран европеец, който с културното си творчество олицетворява европейското културно наследство. Например, Леонардо да Винчи или Ом, Омир, или Платон, Шекспир, е, Гете, Пикасо, Моцарт, Микеланджело. Това е моето предложение. Ние да използваме тези известни личности, за да направим нашата култура по-известна, като я пречупим а, през призмата на известна културна личност. Благодаря. Благодаря господин Граматикакис за тази добра идея и разбира се, благодаря и за проведения дебат с колегите. За мен това не е лоша идея. В Унгария има нещо подобно. Да се назовава година на известна личност и през тази година в училищата да се провеждат различни прояви, в чест на тази известна личност. Аз мога само да подкрепя една подобна програма. Сега бих искала още веднъж да посоча, че по това становище измененията трябва да се внесат до 12 септември, 15 часа и на 26 ноември. Ще го гласуваме в комисията. С това приключваме дискусията по тази тема и преминаваме към следващата точка от дневния ред. Становище на парламента по отношение на МФР е за периода 2021-2027 година позиция на парламента с оглед постигането на споразумение. Докладчик е госпожа Петра Камереверт от групата на социалистите. Измененията трябва да бъдат внесени до 6 септември, 16 часа. В Култ ще гласуваме на 10 октомври и в Комисията по бюджети ще се гласува на 5 ноември. Следващите 4 точки от дневния ред се отнасят до теми, които са свързани с МФР 2021-2027 година. Става дума и за отделни програми, респективно законодателни предложения, които са свързани с тези програми. Искам да припомня, че МФР – се приема в процедура по съгласие, т.е. Европейския парламент, съгласно член 312, може да приеме или да отхвърли само един акт. Становището, което се обсъжда в случая, е нещо като реакция – на датата 2 май 2018 година става дума по-скоро за финансовите аспекти. Докладчика, за съжаление, днес не може да присъства, поради което госпожа Джули Уорд ще я замества. И с това и давам думата. Моля. Um, so, um, I'm reading... Uh, Тук всъщност чета думите на Петра – благодаря на докладчиците в сянка, на секретарията, на съветниците и асистентите за работата, която положихме по досието, а и по всички досиета, свързани с многогодишната финансова рамка. За мен сега е момента да посоча, че ние в Комисията по култура очакваме повече от усилия по отношение на Еразъм и други проблеми, в, а, други програми, в които се инвестира в хората. Поне тройно повече трябва да са парите за Еразъм и двойно за а, културна Европа. Също трябва да има и фонд за мерки за създаване на културни ценности. Всички а, съответни законодателни е, текстове трябва да бъдат формулирани така, че да, се, да няма възможности за въвеждане на политически предпочитания. Докладчиците в Сянка и политическите съветници се срещнаха миналия петък. Ние сега подаваме общи проекто предложения – ако можем да ги разгледаме до вторник на обед с тези общи изменения подсилвам точка 5. Там искам да очертая ясно какво очакваме като взаимодействие между различните програми, защото а, дори правният текст не дава достатъчно яснота за това каква синергия може да се постигне между различните промени програми. А ние трябва да търсиме и максималната добавена стойност на европейските средства. Като се има предвид какви са ни разписанията в Страсбург и мисиите в Америка, бих искала крайния срок да е 6 септември на обед, така че да можем на 10 октомври да гласуваме, ако успеем в рамките на това време да се споразумеем за компромисни изменения. Благодаря, госпожо Уорд. Още една важна информация искам да представя. Координаторите на 11 юли взеха следните решения, а именно, че измененията могат да бъдат внесени в секретарията на култ само на английски язик. Така че моля да отбележат всички това и да се съобразят с него. И сега докладчиците в сянка, господин Строевски. Благодаря. Флексии dotyczącej tego głosowania poprzedniego. Благодаря. Нека да започна с един коментар по отношение на гласуването за 2019. Там а, много добре минаха нещата, но никак не беше лесно да постигнем единодушие по измененията. Приетите с голямо мнозинство изменения бяха подадени от най-големите политически групи. Измененията, на които подадох аз, господин, госпожа Трипъл и господин Бабец, бяха приети. Това покри е, до голяма степен противоречи, така, местата, където имаше противоречия в е, доклада. А, защо казвам това? Защото можем с този подход да работим и за многогодишната финансова рамка. Разъм Плюс е една от основните програми, би следвало тя да получи тройно повече финансиране през следващата МФР. Всички сме съгласни с това. После, програмата Творческа Европа. Там непрекъснато не достигат средства. И много добри проекти, които дори са одобрени, не могат да бъдат изпълнени, защото няма средства. Така че е, програмата Творческа Европа също трябва да бъде разрешена. Там искаме конкретно да се отвоят средствата. А нека да кажа, че дори те да са двойно повече, това пак не означава, че ще могат да се изпълнят всички подадени проекти. Има огромна разлика между подадените и одобрени проекти и тези, които могат да бъдат изпълнени. После, дейността ни е свързана с комуникации. Работихме с госпожа Коста, с господин Ферхайн, с Богдан Вента, е, Луис Моргано и много други колеги. Всички е, от тях е, коментираха необходимостта всичко да се подобри, а именно комуникациите, рекламната дейност, информационните кампании. Тук се очертават, разбира се, и цифровите измерения на тези дейности. после как се разходват средствата? В момент, в който стегнем или направим по-твърди правилата, се е, оказва, че не можем да стигнем до е, бенефициери, които е, биват поставени в своего рода усмирителна риза и не могат много да действат. Затова е много важно да не формулираме толкова твърдо разписани правила, така че да не можем да се приспособяваме към смяната на а, нуждите, примерно, за младите поколения. Няма да има достатъчно време, измененията сигурно ще бъдат подадени на английски, но се надяваме, че ще успеем да постигнем консенсус. Благодаря. Госпожа Трюпел. Благодаря, току-що се връщам от филмовия фестивал в Венеция. Съжалявам, че закъснях, но нещо летището в Брюксел не си върши работата достатъчно добре. На подобни европейски фестивали можете да усетите колко богата е европейската е, киноиндустрия. В Италия си представяте и колко прекрасно беше. И сега трябва да се върнем към реалността с, с необходимостта за това да се, търсят, да се търси финансиране и подкрепа. Като погледнем какво се случва в Европа, идеята за демократична култура като че ли е поставена под заплаха. Защото мнозина използват културата за това да се спре диверс... разнообразието и да се върнат така времената на националните държави. Дори в Германия имаше изказвания от съответни на министерско ниво, че не трябва да се работи с европейски програми, защото тогава слушаме само италиански опери и така нататък, които са глупави коментари. Така че мисля, че това, което направи господин е, Отингер, макар че ние не сме доволни, все пак достатъчно ясно разбра посланието комисията, че трябва да се увеличат средствата. И сега вече голяма борбата с, с, за структурните фондове и други. Та, ако искаме да успеем, трябва да убедим мнозина колеги, че е необходимо да има повече обмен в областта на културата, че трябва да <coughs> се работи така, че е, с културни достижения да достигнем е, до повече млади хора за да можем да ги спечелим на своя страна, да можем да дадем възможности за развитие и на младите хора, които не са в най-облагодетелствено положение. Казвате, нали, че търсим увеличение за творческа Европа с 50%. Сигналът ще е добър ако се случи сега. От това, което чихме до, чухме от Йотенгер, те предвиждат 30%. Във всички случаи ние трябва да, бъдем, да имаме по-високи амбиции от комисията. Трябва съвсем ясно като парламентарна комисия да заявим какво очакваме. А за борбата с съвета неколкократно казах, че там ще бъде още по-трудно смятам, че ще бъде по-трудно от предходните периоди. Сега, най-малкото, защото много от правителствата не са проевропейско настроени и искат да си държат парите в националните хазни. Искам да подкрепя господин Чернецки в идеята, че ние като комисия трябва да бъдем силни и да застанем зад нашите интереси, за да постигнем компромиси и да изпратим съответното послание. Благодаря. Köszönjük степен и ще Kosta коста kap szót. Госпожа, госпожа Коста. Да. Аз искам да свържа изказването си с е, това на госпожа Трюпъл. Наистина, е, тази проява в Венеция беше много важна, заедно с вас, с комисията и там беше ясно показано, че дейците на културата и телевизията също имат много големи очаквания към Европейския съюз. Важно е да се посочи, че културното обединение е съпътствано от многообразие на мненията. Всички ние сме дълбоко убедени, че Европа – сама по себе си представлява ценност и е, това е нещо, което днес обаче много често се поставя под въпрос, поради което ние трябва да изтъкваме европейската добавена стойност на културните дейци и да я увеличаваме чрез допълнителни средства. Трябва да се погрижим някои проекти за насърчаване на финансирането наистина да допринесат много на европейско равнище. Това е решаващият момент и трябва да бъде взето предвид през следващата многогодишна финансова рамка. Аз смятам, Становището на госпожа Кама Рабърт за добра основа за работа. Там се посочват много важни теми. Първо, ролята на парламента като съзаконодател. Тя трябва да бъде укрепена предвид този дълъг срок може много неща да се случат през този период от 7 години. И аз мисля, че комисията, а и целият парламент трябва да застанат за това предложение, да предвидят клауза за преразглеждане след изтичане на половината срок на действие на МФР. Също така при средносрочния преглед трябва да се създаде възможност за поставяне на нови акценти, защото е важно да бъде провеждана една обща програма и за този 7 годишен период могат да се променят политическите акценти. Парламентът обаче трябва да се съобразява с това. Също така, комисията, поне Генерална дирекция култура, трябва да предвиди по-засилен обмен между различните програми, също така и възможности за ползване на средства от различни програми и комбинирането им. На практика това понякога е много трудно. Наистина има процедури, които трябва да бъдат облегчени, те трябва да станат по-ефективни и по-прозрачни. Третата тема Нашите очаквания много често – не се вземат предвид от Комисията по бюджети. Надяваме се, че тя най-сетне ще започне да прави това и ние бихме искали да апелираме към всички членове на комисията, най-вече предвид програмите за младеща, да а, бъдат отроени средствата за еразъм и също така с 1% най-малко да се увеличат средствата за програмите за културните дейци. Благодаря, госпожа Джули Уарт, още веднъж. Um, a, a personal... Едно лично мнение искам да изкажа. Първо искам да благодаря на Петра за отличния проект доклад. Трябва да подчертаем колко е важна подкрепата за гражданско образование в формалния и неформалния сектор на образованието и в различна среда. За да се справим с всички предизвикателства пред Европейския съюз, следващото поколение младежи трябва да разполагат с всички нужни умения лидерски, справяне с информация, за да могат те да бъдат едни отговорни граждани. Знам, че участието в културни дейности е изключително важно. Аз а, знам това от предишния си опит на политик и ако не инвестираме в а, това, трупаме проблеми за бъдещите поколения. Действително трябва да увластим младите хора. И трябва да им дадем подходящите ресурси на културата и творческото образование, както и гражданското образование. Трябва да бъдем реалисти. Това е много важно. Благодаря. Благодаря. Комисията желая ли да направи коментар? Иска ли някой думата? Мерси, мадам Лепре. Благодаря, госпожо председател. Комисията си отбеляза предложенията на вашата комисия във връзка с младеща, образованието и културата в частност и искам да благодаря за това, че вие започвате тази програма по тази тема и също така, що се отнася до отрояване и отвояване на средствата по програмата Еразмус и Творческа Европа. Наистина, Предвини са достатъчни средства в бъдещия бюджет за култура. Що се отнася до следващата многогодишна финансова рамка, предложението на комисията предвижда нови инструменти и модернизирани програми, за да отговори по-ефикасно на приоритетите на Европейския съюз и на предизвикателствата. Предложението на комисията предвижда необходимите ресурси за постигане на целите, от друга страна трябва да се добавят и разходите за всяка година. Комисията иска да следва едно прагматично предложение, много годишно приложение и е, да се следват и нови приоритети наред с съществуващите, така че е, да може да бъде изпълнен необходимия резултат. Разбира се, ние инвестираме в младеща, в е, е, цифровизацията, е, в други сфери, които са изключително перспективни в бъдеще. И по тази причина комисията предлага увеличаване на средствата в тези приоритарни сектори. Комисията предлага и нова програма Еразъм, разширена, по-инклюзивна и с повече средства, за да можем да продължим да подкрепяме мобилността на младите хора. Що се отнася до прозрачността и е, съпоставимостта на цифрите, комисията наистина държи на голяма прозрачност в своите е, съобщения е, и ние виждаме какви са цифрите. Те са посочени съвсем ясно за 2018 година след напускането на, Европейск... на Обединеното кралство. Също така това, тази съпоставка на данните дава възможност за по-добро разбиране на бюджета и държавите членки, разбира се, допринасят за всичко това. И това всъщност предвижда постоянни цени в 2018 година, без да се, като разбира се, предвижда и инфлацията. И е, всъщност комисията по този начин е, в е, своите две презентации дава съвсем ясни и прозрачни цифри. В, за 92% увеличава се там средствата три пъти. Увеличаването за творческа Европа е 17%. Е, а що се отнася до увеличаване на синергията между различните програми за финансиране, комисията работи много за подобряване на този синергиен ефект и е, правната база за следващите програми предвижда е, нови инструменти, така че да могат да се използват определени правни основания, така че да се подобри програмата Erasmus. Новата архитектура беше създадена за да се постигне по-голяма прозрачност за бюджета на Европейския съюз и е, кой точно допринася в е, него, дава възможност за по-голяма гъвкавост и за по-добро е, съобразяване с нуждите през този период. Що се отнася до вашето искане за средносрочен преглед, наистина това е един голям приоритет на комисията. Искам да подчертая, че в предложението за регламент предвижда едно, един такъв преглед и комисията комисията се ангажира е, пред бюджетния орган да изготви е, съответно предложение в тази връзка. Благодаря. Благодаря. За изказването на комисията ще ви напомня, че Имаме време до 6 септември, 12 часа на обяд, за внасене на изменения. Благодаря за всички изказали се. Приключваме тази точка от дневния ред. Преминаваме към следващата, осма точка от нашия дневен ред. Програмата Цифрова Европа а, за периода 2020-2027 година. Съгласно член 54 Водещата комисия си има две водещи комисии с комисията ИТРЕ. Нашият докладчик е господин Вента. Изменения могат да се внасят до 7 септември в 2 часа. А ще се гласува в комисията на 10 октомври. Комисията ИТРЕ подходи доста амбициозно. и иска да се гласува още на 5 ноември, за да може да се постигне съгласие с съвета още по време на този мандат. Още веднъж до 7 септември, 14 часа, имате време за внасяне на изменения. Господин Вента има думата сега. Много благодаря. Госпожо председател, както вече казахте, програмата Цифрова Европа е предмет на нашето обсъждане. 9,2 милиарда са заделени за тази програма. Целта е да се осъществи цифровия преход за гражданите и за предприемаческия сектор. Трябва ли да започна отново изказването си? Заради превода. Окей, okay, започвам пак. Програмата Цифрова Европа има бюджет от 9,2 милиарда евро. Целта на тази програма е да осъществи цифровият преход в Европа за гражданите и бизнесите. Тази програма има пет специфични цели на първо място високопроизводителни изчислителни технологии, изкуствен интелект, киберсигурност, усъвършенстване на цифровите умения. Това е важно за нашата комисия. И на пето място въвеждане на оптимално използване на цифровия капацитет и оперативна съвместимост. Каква е нашата роля като комисия по културата? Ние отговаряме за цифрови умения и капацитет. Повечето от измененията, които предлагам, са в тези области. Операторите в цифровия сектор трябва да могат да си набавят цифрови умения посредством по-къси или по-продължителни курсове за това. Това е важно за тяхната работа както в сектора на културата, така и в творческия сектор, така че е важно те да получат подкрепа. Това е важно за аудиовизуалната економика и естествено за културното наследство. Това е много важно. Затова е важна подкрепата на проекти като Европеана. Важно е да има синергии между програмата Цифрова Европа и други дългосрочни програми. Тези взаимодействия трябва да се гарантират. Програмата Цифрова Европа е доста амбициозна и за това трябва да се гарантира и обезпечаването със средства. И за това аз предлагам следните изменения – малко повишаване на бюджета на цел номер 4, усъвършенстване на цифровите умения, 830 милиона, 9% от общия бюджет, вместо 700 хиляди евро, 7,5% от първоначално предвидените средства. Това са най-основните точки от моето становище. Разбира се, на ваше разположение съм за коментари и се радвам на по-нататъчната си работа с докладчиците в всяк. Благодаря. Много благодаря. Господин Неков, имате думата. Богдан Вента за добре свършената работа по отношение на становището, което намирам за добре балансирано. И тук искам да се обоснова. Смятам, че с докладчика с право поставя акцент върху добавената стоеност, която тази нова програма на Европейския съюз може да има върху сектора на културните и творческите индустрии. Особено ми харесва тази част за дигитализиране на европейското културно наследство. По този начин ние ще имаме по-голям достъп до културата и до културното наследство чрез дигитализацията. Що се отнася до бюджета на програмата, смятам, че той е достатъчно амбициозен в съответствие с заложените цели на програмата. На мнение съм обаче, че е необходим по-голям баланс при разпределението на самите средства. Споделям виждането, че предложените от комисията 700 милиона евро 7,6% за напреднали дигитални умения са крайно недостатъчни. Смятам, че този бюджет трябва да бъде увеличен с поне 12% от целия бюджет. Вярвам, че не трябва отново да допуснем грешката да инвестираме в дигитална инфраструктура, а в същото време да изпуснем възможността да обучим хората, в европейските граждани, за това да използват тези напреднали технологии. Тук искам да направя една референция, че около 70 милиона европейски граждани не притежават базови дигитални умения, а в същото време ние искаме да инвестираме в напреднали дигитални технологии. Що се отнася до цялостната оценка на програмата, следва да се обърне особено внимание на оценката на въздействието, която съдържа редица е, резерви. Няма ясно разграничение между Програма „Дигитална Европа“ и Програма „Хоризонт Европа“ по отношение на научните изследвания. В така разписаните от Комисията програми не става ясно по какъв начин двете ще се допълват и как ще се избегне ненужното препокриване. Това и докладчика го е казал в самото становище и в поправките, които са към становището. Също така няма яснота по въпроса относно допълнителното инвестиране по програма от страна на държавите членки. Не на последно място, програма „Дигитална Европа” трябва да бъде в унисон с специфичните нужди на отделните държави членки и на техните научни специалисти. Трябва да се вземат под внимание и нуждите на частния сектор. И последно, наред с това мониторингът на програмата трябва да бъде базиран не само на количествени, но и на качествени индикатори. В заключение искам да добавя, че следва да се обърне специално внимание на така наречените хъбове за дигитални иновации, които ще играят ключова роля при изпълнението на програмата. Смятам, че освен да се съблюдава географския баланс при разпределението на хъбове, с преференция трябва да се ползват по-бедните и по-слабо заселени райони в Съюза Измененията, които ще предложа, ще бъдат в тази насока. Благодаря Ви за вниманието. Благодаря, госпожа Макларки. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и аз на докладчиката. Ние подкрепяме предложението на докладчика. Смятаме, че малките и средни предприятия също ще имат ползи за развиване на ефективността, за развитие на нови умения. Цифровите умения са много важни в такъв смисъл. Аз съм докладчик и за файла за блокчейн – и съм наясно, че трябва да си даваме сметка за потенциала, огромния потенциал на новите технологии. И в такъв смисъл развитието на умения в тази сфера е много важно. Въпросът е, ще има ли подкрепа в това отношение навсякъде в Европа? Ще могат ли да се включат и навсякъде малки и средни предприятия? Тоест, ние имаме отговорност и за развитие на умения. Целта за, раз, за развити цифрови умения трябва да получи повече финансиране, защото цифровата економика може да сработи само ако хората имат възможност да развиват умения в това отношение. За това трябва и по-добре да разпишем как те това обновление в цифровата сфера ще сработи на практика. Как точно ще се реши къде и какво ще се инвестира. Много важно е също така да мислиме как ще се посрещнат целите за подобряване на цифровите умения. Говори се за обучение по време на работа. Това е добра идея. Могат да се използват онлайн курсове, така, разпределени в времето, в по-дълго време и дистанционно. Също трябва да обърнем внимание как се преподават информационни и комуникационни технологии в училищата. Приветстваме също да се включат и малките предприятия като бенефициенти. Трябва да упоменем тук и новосъздадени компании, стартап компании. Също е добре да предвидиме проценти, а не фиксирани суми, е, като се има предвид, че няма още споразумение по бюджета. Подкрепяме докладчика за това, че трябва да се доизчистят показателите и да не се получава дублиране с Цифрова Европа. Цифрова Европа е отлична програма да бъде водеща в е, трансформирането на уменията в посока използване на цифрови технологии. Госпожа Михес е следващият е, оратор. Благодаря, господин председател. Господин докладчик, може да се каже, че ви предлагате изключително добра основа за работа с вашето становище. Приветствам увеличаването на бюджета, което предлагате вие за специфична цел номер 4 за развиване на уменията в цифровия сектор. Това е една от основните ни задачи в Комисията по култура. когато говорите за синергии в отделните програми. Извиняваме се, няма превод на английски. Sag's mir Bescheid, wenn... Now is it okay? It's okay. Сега всичко е наред. Господин докладчикът ме разбра, но все пак започвам още веднъж. Мисля, че неговото становище е много добро. Приветстваме предложеното от докладчика увеличение на бюджета в специфична цел номер 4 за освояването на цифрови умения всички знаем, че когато говорим за синергии с медийните програми, средствата хронично не достигат. Приветстваме също така изрично подкрепата, която вие споменахте за Европеана. Това се споменава в изменения 2 и 3. Нашите начини, по които запазваме, съхраняваме и даваме достъп до културно съдържание. Имаме нужда от повече от капка върху горещ камък, но от друга страна сме доволни на това. В изменението си, измененията 12 и 13, вие казвате, че трябва да се обърне повече внимание на цифровите технологии в училищата Абсолютно съм съгласна. В а, училищата трябва да има подобрение на по-широка нога и всички трябва да имат достъп до тях. Всички знаем, че езиковото многообразие поражда трудности за вътрешния пазар, за европейския вътрешен пазар. От друга страна, лингвистичните фирми, които работят върху тези технологии в Европа са водещи. Напредъкът в тази област и обменът на информация ще бъде облегчен драстично, ако разполагаме с по-добри системи за превод. А, самата аз имам а, доста задръжки по отношение на оперативната съвместимост и подобряването й. Аз мятам, че всички политици трябва да поставят пръст в раната и да направят а, ясно това, че не можем да получав... не можем да подобряваме и да одобряваме закони, свързани с подобряване на наблюдението, без да е гарантирана защитата на данните. Това е което имам да кажа. Благодаря. Благодаря, госпожа Трепел, нашия докладчик в Сянка. Благодаря. Благодаря. Ще а, коментирам а, колегите. Да, а, с оглед на ГАФа е много важно в Европа да има малки и средни предприятия, които да разработват собствени подходи. И една от целите на програмата е да ги стимулират и да улеснят тяхната работа. Абсолютно съм съгласна с това по хъбовете за цифрови иновации. Аз мятам, че това е част от политиката а, за конкуренция и е много нужна. Но ще се спра по-късно на някои а, от а, противоречията. А, така наречените а, курсове а, онлайн с отворен достъп бяха на разположение в а, онлайн университети. А, Една част бяха доста успешни, но чух от студентите, че тези онлайн курсове са много добри, но трябва да има и физически преподаватели, с които студентите да общуват. Тоест, аналоговото говорене и цифрови възможности а, са две неща, които са нужни при обучаването на а, млади хора, студенти и работещи хора. А, госпожа Михас, да, трябва да има синергии с а, други а, медийни програми. Това винаги е свързано с а, медийната грамотност. А, винаги сме така, твърдяли в рамките на други програми, като Еразъм и така нататък, че а, трябва всички групи от населението, включително и по-възрастните хора, трябва да имат цифрови умения, за да имат достъп до съответното съдържание. В противен случай ограничаваме демокрацията и не сме а, способни да оценим едно цифрово съдържание. По въпроса с Европеана, Действително трябва да дигитализираме аналогово съдържание, за да съхраним европейското културно наследство, но трябва да има повече възможности за това дигитализиране, повече средства, за да могат културните институции, които го правят, да бъдат обезпечени. И това правим в момента с защитата на авторските права. Казахте, че а, в компютърната лингвистика водещи са европейски проблеми. А, може до някъде да е така, но смятам, че Израел са водещи в това отношение. Те са много напреднали и за това е много добре да се сътрудничи с, европе... с израелски университети в тази посоки. А, това е в сферата на програмата Еразъм. Сега за цифрова Европа. Ние самите сме част от е, цифровата революция от повече или по-малко 20 е, години. И всичко това е свързано и с политиката е, за конкуренция. Комисията предлага а, да се прави повече в тази посока, защото Китай и САЩ са напреднали и ни водят. Това е въпрос както на умения, така и на регламенти на пазара. Важно е не само да се забързаме и да използваме всички цифрови а, възможности и уреди, но трябва да сме наясно и на къде върви развитието, например, по отношение на изкуствения интелект. Всеки ден дори в пресата се е, обсъждат е, въпроси, свързани с предимствата и недостатъците на изкуствения интелект. Тук е, не само инфраструктурата е от основно значение. Дори и в моята държава инфраструктурата не достига. Въпроса е и към предприемачите. Но има едно противоречие. Говорим за единен цифров пазар и искаме да стимулираме цифрова Европа. В културно отношение нямаме единен пазар. И причините за това са че искаме да стимулираме културното и езиковото многообразие. Това е свързано с отделните държави членки. Нямаме една култура, един език, на който се пише литература и се правят филми. Така че от една страна се стремим към културно многообразие и цифров единен пазар от друга страна. И когато говорим за реформа на авторското право, се сблъскваме с този проблем, защото от една страна искаме да има трансграничен достъп до съдържание. От друга страна, искаме защита на авторските права. И а, имаме този проблем с многообразието, защото не сме нито Китай, нито Русия, нито САЩ. Така че, ако нашата комисия иска да допринесе за програмата Цифрова Европа, трябва да дефинираме нашият принос. Не сме нито имко, нито итре. Ние сме културна комисия и трябва да се застъпваме за нашите специфични интереси. И когато говорим за това противоречие между културното многообразие и единния пазар, цифровия един пазар, трябва да търсим модели за трансгранично предаване на информация, за да има достъп до литература и до друг вид съдържание. Благодаря, госпожо Тръпо. Сега ще дам думата на госпожа Коста. Позволете ми да направя само няколко коментара. Естествено, аз ценя проекто становището, изготвено от господин Вента. Той съвсем основателно изисква сътрудничество между основните пет цели в сферата на цифровизацията, най-вече що се отнася до квалификацията и е, оперативната съвместимост, също така и на изследователската дейност. Аз мисля, че това показва колко важно е цифровизацията да не се използва и да се насърчава само за културни цели, а да се използва за справяне с предизвикателствата, пред които сме изправени и които не сме взели достатъчно предвид в периода на годината на културното наследство. Трябва да се търсят нови форми на комуникация, например виртуални музеи. Така че културното наследство се взема предвид и в Европеана, но не достатъчно. Ще трябва, може би, да се разшири достъпа до него. Когато, да речем, имаме някои е, специфични целеви групи, да речем млади хора или деца, е, би трябвало да осъществим тази връзка между иновативни предприятия и културни ценности – не само културните дейци да бъдат взети предвид тук. Аз мисля, че в сферата на уменията също не се прави достатъчно. Това беше показано ясно от колегата Неков и може би би трябвало да увеличим средствата. Това е посочено от докладчика и аз искам да посоча и казаното от госпожа Трюпел предвид инвестициите на европейско равнище за изготвянето на цифрови съдържания. Тоест, ние искаме да гарантираме не само достъпа, но и да се погрижим за цифровизация на определени теми. Искаме също така да разработим е, цифрови съдържания с европейско измерение образованието. Тук трябва да се инвестира значително повече в тези онлайн курсове, не само в системата за дистанционно обучение, но и в смесени системи. Докладчикът съвсем ясно показва необходимостта от делегирани правни актове, защото в крайна сметка нещата продължават да се развиват непрекъснато и ние би трябвало да задаваме общия курс. Трябва да осъзнаваме как е, трябва да изглежда стратегията и в каква посока желая да върви парламента. И ако ние трябва да приемем, че през следващите 7 години ще се очакват значителни изменения, значителни промени, то тогава ще трябва да поставим правилно политическите акценти, но също така и трябва да извършим адаптиране на политиките съобразно новите цели. Как можем да направим това, както предлага госпожа Камер Еверт в нейния доклад? да имаме една междинна проверка, междинен преглед, който да е задължителен, за да може да се предефинира политиката. Това от една страна, или пък искаме делегирани актове. Това е хоризонтален въпрос, който се отнася до всички програми. Решението е политическо, също и за отделните политически групи, така че тук ще трябва да се действа единно и е, мога да кажа, че не съм особено доволна от текста на комисията по отношение на интеграцията, респективно оперативната съвместимост на различните програми. Това е тема, която се засяга непрекъснато. Трябва различните програми да бъдат е, добре съгласувани. Ние не можем да кажем само, че е, Хоризонт 2020 се свързва с други програми, трябва да се опише как точно. Благодаря. Благодаря комисията. Желая ли от комисията някой да вземе думата? Yes, okay. The floor is yours. Имате думата. Благодаря. Искрени благодарности от името на комисията за изключителната работа, извършена от докладчика и докладчиците в Сянг. Благодаря и за подкрепата на вашата комисия към темите, които са много близки до вашите интереси, за цифровите умения, за програмата Творческа Европа и така нататък. Естествено, амбициите и целите са ни едни и същи. И ако мога да ви предоставя някои допълнителни информации по отношение на това, какво се предвижда във всички предложения за МФР за цифровите умения. Няма магическа пръчка, с която да се реши този проблем в Европа. Огромен е недостига на подобни умения. Той, проблемите са на всички нива, от начално училище до университета и специализациите. И в такъв смисъл в новодишната финансова рамка има няколко програми, които имат за цел да предоставят финансова подкрепа за развитие на цифрови умения. Опитвали сме се да ги разработим в взаимодопълващ се е, характер. И ако мога така да ви представя архитектурата им. Започнахме с е, Европейския социален фонд. Там при споделено определение страните членки в оперативните програми могат да предвижат програми за развитие на цифрови умения. Приоритетите са много важни в това отношение. Ще имаме доклади за това как се изпълняват тези програми, а също и при отчетите за средносрочните отчети за структурните програми ще можем да приориентираме приоритетите. 200 милиона е годишно сумата, където ще се предвидят а, а, развитие на цифрови умения за уволнени работници. В Еразъм Плюс няма конкретно предвидени суми за цифрови умения, но а, обикновено с, а, след, а, таки, с допълващи стажове това, именно това може да се а, предвиди. А, хоризонт и в, в а, Европа Мари, а, програмата Мари Кюри също е, им предвижда още една и EIT Kick Digital е програма, която предвижда развитие на подобни умения. В някои от програмите се предвиждат и много е, така силно развити умения, свързани с цифрова сигурност и така нататък. Като отчитаме и какво Какви са последните достижения в това отношение? Създаване и на смесени предприятия за киберсигурност. Така че е, трябва да се разработват взаимодействия и синергии при е, разработването на програмите. А що се отнася до Еропеана, е, вие, поне няколко сина тук коментираха с специален интерес е, към тази програма. Е, Европеана нека да си намеря съответния документ. бе направена една оценка в края на април и там разработихме нова стратегия след тази независима оценка. Очакваме да се публикува доклада в близките седмици. Комисията ще продължи да финансира Европеана след 2020. 20 милиона ще е общо сумата. По отношение на действие, дейности е за цифрова грамотност. Ще работим с центровете по пан Европейската мрежа за безопасен интернет. Там ще се центрират и ресурсите и най-добрите практики с образователен контекст, информационни компании и ще търсим постигането на целите на директивите за аудиовизуалните средства. Ние естествено сме абсолютно на ваше разположение за допълнителна информация и всяка помощ, която можем да ви окажем в работата ви по доклада. Благодаря. Госпожа Коста има думата. Искам само да посоча следното. Беше казано, че в програма Еразъм няма специфични препратки, обаче бих искала да припомня Конект. Там не беше взета предвид Европейската инициатива за електронни паспорти на студентите – и за мен е, е много важно да бъде взета предвид тази инициатива, защото предвид е, среща на върха в Гьотеборг беше казано, че е важно за образованието да се даде възможност на младежите да получат подобен електронен паспорт. Т.е. студентска книжка, е, където да бъдат отбелязани техните изпити, взети изпити и също така, който да, която книжка да им дава право в цяла Европа да получават места за настаняване, достъп до културни прояви и така нататък. Всъщност това е нещо, което излиза извън рамките на пилотен проект. Аз бих искала да се включи това в програмата, тъй като не го виждам. Благодаря. Благодаря. Ще помоля докладчика да вземе думата още веднъж за три минути. Sądzę, że komentarze ze strony sprawozdawców wszystkich. Благодаря, госпожо председател. Е, благодаря за всички направени коментари и смятам, че това, което посочиха докладчиците в сянка, показва колко е важно за нас е, да следваме тази тема. Аз още в самото начало казах, че е много важно да се гарантират е, средства от бюджета. Естествено, аз ще изчакам вашите изменения. Искам обаче да ви припомня, че имаме твърде малко време. За съжаление, това е така, поради което моля да внесете изменения, които наистина са важни за вас и то не само за вас, но и за нашата комисия като цяло. Вие говорихте за липса на синергиен ефект, за недостатъчното му използване, говорихте за това, че е, е, липсва като че ли достатъчна основа в Европа, но светът се развива много бързо и е, може би уменията, които ние притежаваме в близко бъдеще, ще трябва да се доразвият в близко бъдеще, поради което ви моля за повече гъвкавост и ви моля за кратко време да подготвите добри изменения, защото комисията ИТРА в крайна сметка ще вземе решение по всичко това. Благодаря за вашите коментари още веднъж. Благодаря. Благодаря на докладчика от името на комисията, а също и на всички, които взеха думата с това, можем да приключим обсъждането на тази точка от дневния ред. Преминаваме към точка 9. Предложение за регламент на Европейския парламент и на съвета за създаване на рамковата програма за научни изследвания и иновации Хоризонт Европа. Това е предложение на Европейския парламент и на съвета. Луиджи Моргано е докладчик. Измененията трябва да внесете до 5 септември в 14 часа. Гласуването в комисията Култ ще се състои на 10 октомври, а в ИТРЕ, т.е. във водещата комисия, на 21 ноември. И сега давам думата на господин Морганул за 5 минути. Благодаря, госпожо председател. Имаме твърде малко време, поради което ще трябва бързо да изпълним нашите задължения. И сега мога да кажа, че представих становище по теми, които са много важни, като изследователска и развойна дейност, също така Творческа Европа, аз мисля, че ние няма как да се откажем от това становище. Благодаря на всички, които предприеха необходимите усилия, най-вече на госпожа Стефани Бирсол от секретарята на Комисията по култура. Вие се запознахте с това становище и за краткото време ние се опитахме да очертаем някои политически акценти, важни за нашата комисия. И аз напълно осъзнавам, че ще са необходими допълнителни изменения, за да може да се внесат нови идеи на базата на информацията, която сме събрали през време на лятната почивка. Но аз още веднъж искам да опиша накратко акцентите. Първо, аз ценя усилията на комисията да увеличи значително бюджета в сравнение с предходната програма и по този начин 400 94,1 милиарда достига сумата. Това е общото финансиране на тази програма, но според мен средствата не са е, достатъчни изцяло, предвид е, целите, които се предлагат в е, тази програма, поради което ние предлагаме да се увеличи сумата на 120 милиарда евро – и е, предвид политическото споразумение между ИТРЕ и докладчика Дан Ника и е, Ела, аз е, бях информиран за всичко това и мога да кажа, че с измененията, които съм предложил, се опитвам да отговоря на техните искания. Ние бихме искали да се базираме на текущите цени, е, така че те да могат да е, бъдат е, освободени от инфлацията, т.е. инфлацията да не се взема предвид. Също така искаме и първия стол да подкрепим и имам предвид най-вече финансиране на програмата Мария Кюри и съгласно моята последна информация ще бъдат внесени нови изменения, за да могат тези мерки да се финансират с около 11 милиарда евро, 3,3 за изследователска дейност и също така ви, научни високи постижения, ако всичко това искаме да бъде свързано, за мен наистина това би представлявало много важен стълб за всички сектори, които обхваща програмата Хоризонт Европа. И също така постигане на конкурентоспособност в индустрията, включва инклюзивно общество. Всичко това трябва да се вземе предвид. Аз разбира се също така и културното наследство. Аз искам не само увеличаване на финансовите средства, но и аспектите на сигурност да се отделят от другите сфери. Комисията говори за сигурност в интернет, но аз мисля, че е, са мислими и други е, по-широки мерки. Според мен е необходимо културата да бъде взета предвид и е, стратегическата роля на културните дейци, това да бъде заложено като хоризонтална тема, защото те биха могли да допринесат за създаване на образовано и творческо общество, което ще бъде и по-инклюзивно общество. Освен това, още веднъж искам да изтъкна стратегическия потенциал на културната индустрия, най-вече, що се отнася до цифровите иновации, по отношение на опазването на културното и езиковото многообразие в Европа във всички сектори. Това са нови дейности, които ще бъдат посочени в едно изменение и искам да помоля докладчиците в сянка да проверят възможно най-бързо тези текстове, за да можем да постигнем споразумение. Аз имам предвид тук и авторските права, а и други аспекти, поради което моля да се увеличи бюджета за тези сфери на най-малко 3,3 милиарда. Това са цифри, които са заложени в регламента. Там а, става дума за конкретни мерки. и посочени конкретни е, цифрови данни, интернет на нещата, подкрепещи технологии – те могат да се използват за една книга или, да речем, за археологически разход, разкопки. Те биха могли да е, облегчат е, достъпа до култура и, разбира се, да бъдат е, използвани по-широко. Днес се работи по тези теми да се направят изображенията видими за незрящи хора – това са технологии, които се базират на изкуствен интелект и са насочени към подпомагане на хора с трудности във възприятията, да речем хора с дислекция и други. Всичко това са изследвания, които трябва да бъдат тласнати напред. И сега, ако трябва да се справим с световните предизвикателства, като например миграционните потоци, аз мисля, че програмата Хоризонт Европа със сигурност ще е, допринесе за повече е, по-голямо развитие на е, хуманитарните и на природните науки. Е, трябва да има взаимодействие между науката, изкуството и културата, за да могат да се постигнат иновации с най-високо качество, поради което смятам, че е много важно, че програмата Хоризонт Европа се взема предвид е, в списъка не беше предвидена тази програма. Е, имам предвид списъка на различните списъка на различните програми на Европейския съюз. Още веднъж искам да посоча, че е, заедно с докладчиците в Сянка е, ще представим на комисията ИТРА, която е водеща, едно добре структурирано становище, което да отразява нашите политически приоритети в Комисията по културата и мисля, че по този начин ще можем да дадем принос и на европейско равнище. Става дума за създаване на и разширяване на научните и технологичните основи на Европейския съюз за насърчаване на изследователската дейност с цел гарантиране на устойчив растеж и конкурентоспособност на европейската индустрия, разбира се, и гарантиране на висок стандарт на милиони граждани в Европа. Аз съм убеден, че е, в миналото, както и сега, имаме достатъчно основания да вземаме предвид и доразвиваме тези аспекти. Благодаря ви. Благодаря. Благодаря на докладчика. Аз съм докладчик в сянка от НП, поради което искам веднага да споделя с вас някои мисли и да дам думата след това на другите докладчици в сянка. Аз смятам, че следва да се приветства обстоятелството, че комисията – че е увеличила средствата по тази бюджетна линия от 31 на 69 милиарда евро и за това е, наистина е по-сигурно, можем да приемем със сигурност, че бъдещите е, поколения ще имат по-добър е, жизнен стандарт. Много важно е да говорим за изследователска дейност и иновации. Трябва да подчертаем, че за нас като Комисия по образование и култура наистина е важно да се концентрираме върху културните аспекти и ИТРЕ ще се концентрира пък от своя страна върху индустриалните аспекти. Иновационната инфраструктура трябва да се разработи добре, защото ако нямаме такава инфраструктура, изобретенията и иновациите не могат да бъдат тласнати напред, а те изискват познания в сферата на цифровизацията, също така и е, културни ценности и тяхната закрила и опазване. Така че, според мен е много важно не необразовани хора да вземат участие в иновативната дейност. Е, Искам да подчертая, че Европейската комисия трябва да подкрепя програмите за насърчаване на таланти. Тя не прави това в достатъчна степен. Ние знаем, че изобретенията са е, дело на е, талантливи хора най-вече. Така че ние още от ранна детска възраст, ако открием талант, да го насърчаваме. И по този начин ще можем да имаме високи постижения, когато през целия живот подпомагаме тези таланти. Аз ще внеса изменения, които засилват в по-голяма степен тези аспекти. След това, съгласна съм с колегите по това, че културата и творческата дейност все още не са постигнали първия си размах, не се чувстват изцяло в това становище. Искам да посоча, че между новите и старите държави членки средствата не се разпределят равномерно. Две трети от средствата получават старите държави членки, новите държави членки получават само 20%. Е, средствата за изследователска дейност и иновации. Поради което за мен е важно тук да се постигне баланс и по-малките държави респективно по-малките организации да получат е, по-добри шансове за участие. Естествено, големите консорциуми с голям престиж, а също така и научни организации имат по-добри шансове, когато се кандидатства по такива програми, но това би трябвало да се промени. Не винаги големите организации трябва да получават средства, малките също трябва да имат същите шансове. Освен това, мисля, че отделните програми в тях могат да участват е, отделни лица, а не само големи организации или академични или индустриални консорциуми. В този дух искам още веднъж да изразя подкрепа за това становище, за да може наистина да постигнем добавена стойност и да се повиши стандарта на живот. Благодаря. С това давам думата на следващия докладчик сянка, госпожа Трюпа. Ще започна с един политически коментар. Казахте и аз признавам, че, им, че липсва баланс между средствата за източните и западните държави членки. Това е така. Разгледах дебата за университета, Американския университет в Будапеща. Това беше много известен университет, известен с своите програми по философия и така нататък. Това е заплаха според мен. Този университет дава повече възможности за младежи и студенти, Можете да коментирате по-късно. За мен това е проблем. Когато се оплаквате от липса на баланс в е, Европа, ще кажа, че аз е, не съм за заплахата а, е, срещу този университет, защото според мен той дава повече възможности на студентите. По отношение на Хоризонт Европа, като комисия по култура от наш интерес е програмата Творческа Европа да бъде обвързана с е, Хоризонт Европа, защото има общи интереси. Common, um... Знаете, че а, имахме общ доклад с ИТРЕ за Творческа Европа. Обсъждахме дали да го направим или не, защото културната политика е всъщност наш приоритет. Но творческата промишленост не е равнозначна на културата. Има обаче и общи интереси. Мода, архитектура, други насоки, част от творческата индустрия. И за това трябва да убедим колегите си, че културата е част от творческата промишленост, но не я изчерпва. И а, трябва да предвидим повече средства, за да използваме всички шансове. Когато в Силициевата долина започна, култур... започна техническата революция, Стив Джобс беше доста близък до културата на хипитета, до творческата индустрия, всички тези устройства, като моя iPhone – са комбинация между висока технология и дизайн. И това е отличен пример за това, защо те са толкова удобни, красиви и успешни. Така че за а, индустрията, произвеждаща луксозни стоки, а, печели най-много в Китай, например. Това въжи за френската модна индустрия. И за това този вид а, индустрия трябва да бъде част от Хоризонт Европа, защото тя е доста близко до творческата индустрия. Въпреки това, трябва да имаме и специално насочени към културата програми. Но въпреки това, културата е част от творческата промишленост и част от програмата а, Хоризонт Европа. А, в плана Юнкер също се съдържат а, идеи а, в подкрепа на творческата промишленост. В... И а, творческата промишленост е част от общата промишленост. Благодаря, госпожа Шойдрова има думата сега. Благодаря. Искам да допълня само едно. Госпожа Хега Турупер спомена синергиите с програмата Творческа Европа. Това, разбира се, е вярно. Искам да ви припомня обаче и Кохезионния фонд. Политиката по сближаване е много важна особено в новите държави членки. По този начин се финансират новаторски инфраструктури, които трябва да бъдат свързани. И тук трябва да виждаме връзките. Аз мисля, че Хоризонт Европа, Хоризонт 2020 година трябва да бъдат свързани и да изведем на преден план синергиите. Джули Уорд. Много връзки трябва да се направят между тази инициатива и други теми, по които говорихме днес. Ако комисията иска да си даде сметка, че е еднакво важно да се обединят темите за култура, наука и други в програмата за култура, същото трябва да се направи и в другите програми. Трябва да имаме един общ поглед, да мислим какво е най-доброто за младите хора, какво е най-добро за университетите, за научно-изследователската общност, какви са им предизвикателствата. И е, културата трябва да е част от всички тези програми. Аз работя много по програмата за научно партньорство. Ставаше дума, примерно, последните две години за социални програми, свързани с миграция. Работиме с един научен институт в Берлин. И много научихме. По този начин се дава пример как можем ние да се възползваме от достиженията на, на мисълта на научната общност. Затова смятам, че е, културата трябва да е част от Хоризонт 2020. Абсолютно подкрепям и мнението на Хелга за Европейския университет в Будапешта. Посещавала съм го нееднократно и, работя, и съм работила с а, много хора, които се безпокоят от това, че се стеснява а, мястото на гражданското общество. Също хората, които работят в образователната сфера, също са много обезпокоени.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 За втори път се повдига тази тема и аз бих казала, че няма никакъв проблем да поставиме въпроса за Европейския университет в Будапешта. Сега не би следвало да говорим с ирония за този университет. Той работи включително и по теми, които все още са открити. Продължаваме дискусиите и не би следвало да предрешаваме е, изхода им. Докато не приключим, не мисля, че е редно да поставяме е, този въпрос по този начин. Нека сега се обърна към комисията. Искате ли да коментирате нещо по въпроса за Хоризонт 2020? Thank you, Chair, and thanks a lot for... Благодаря. Благодаря и е, за приноса на докладчика и докладчиците в Сянг. Те, техният принос е много ценен. По отношение на коментарите, че трябва да има синергия между Творческа Европа и Хоризонт Европа, абсолютно е така. Този аспект трябва да се подсили, за да се работи за културния сектор в Европа. Така те ще могат да допринасят и за иновативното конкретния аспект на развитието на обществото. Ако ми позволите малко така е, лингвистични коментари, бихме предпочели да казваме отрасъл, а не индустрия или сектора, не индустрия, защото сектор е по-широко понятие от индустрия. И е, това, за което ние говорим, е, не е непременно продукт на работата на определена индустрия. Затова нека да говорим за сектори, за да отразим така е, по-широкия подход е, към културния сектор, е, който включва и други измерения, освен чисто търговските. Допълнителни коментари Ще дам, вероятно, и думата на колеги от други генерални дирекции да ме допълнят. Искам да коментирам ваши изказвания. Определени е, действия SSH е английското съкръщение – се изпълняват като хоризонтални е, действия и в кластъра цифровизация тук трябва да се отчете и този момент, ако не е достатъчно ясно от предложението, ще се опитаме да го изясним. Творческия сектор не е също така нещо, с което трябва да се занимаваме само в контекста на изследвания и иновации. Би следвал тази тема да е по-хоризонтална и да има а, съчетаване, естествено, означава, че не всичко трябва да се случва по хоризонт Европа, а да се търсят и други проблеми. Вие тук правилно коментирахте, че трябва да се търси взаимодопълняемост, включително и за финансирането. Същите съображения се отнасят и за бъдещите програми за стратегически инвестиции. Опитахме се с колегите, които отговарят за структурните фондове, да търсиме възможности за сътрудничество, за да постигнем и по-голяма ефективност и повече да улесним съответните лица, които се ползват от тези възможности. Не искаме обаче да, се, е, да има твърде много канали за интервенция. Вие предлагате допълнителни такива възможности в кластър 2. Шест възможности вече има. По-скоро нека да мислим как можем да включим нови теми в съществуващите. И нека да кажа, че това до голяма степен е постигнато. Голяма част от коментарите ви за творческия сектор вече са взети предвид или споменати, може би трябва да ги изведем на по-преден план, но нека да няма твърде много формулировки, защото в един момент се губи и възможността да се разбере кое къде трябва да се случва. Team agenda, it's uh, referred to not on the pillar two in reality, but uh, in uh, the pedestal pilier, uh, which is supporting um, Програмата, която подкрепя разширяването на дейности в европейското научно-изследователско пространство, искаме да видим как да се съчетае то и с Хоризонт 2020 по отношение на така, достъпа на млади студенти. Ако ми позволите да не е, коментирам по бюджета, нямам мандат за това. Разбира се, подкрепяме вашата, е, вашата намеса в полза на програмата. И в заключение ние искам да коментирам въпроса за европейските образователни институции. Предпочитаме да ги наричаме така, а не европейски университети. Не, че сме против това понятие но има инициатива за мрежа на европейските университети и затова искаме да избегнем объркването. Вие говорите за инициативи за отворените университети, Open Universities. И ако ви разбираме правилно, пред предпочитаме да ги наричаме европейски образователни институции. So it's all for the commission. Това е всичко от комисията. Okay. Е е, Благодаря. Господин докладчикът има думата за 3 минути. Заповядайте, господин Морган. На първо място искам да благодаря на всички колеги, които се изказаха. Записах си вашите коментари. И ще възприемем вашите изменения. Към комисията. Важно е да се разбираме правилно. Целият следобеден дебат беше доста еднозначен. В средносрочен план ние искаме да има възможност за преглед на направеното. Ако няма такава възможност за междинен преглед, и за парламента ще бъде трудно да изпълни своята функция това е важно и за комисията. Вие на нивото на комисията сте отговорни за прилагането на законодателството и програмите. Какво означава също така а, сектор и област? Трябва да е ясно. Когато използвам такова широко понятие, това вече противоречи и затруднява проверката на употребяването на средствата. Когато говорим за творци, творческа промишленост, няма дефиниция, която да е еднозначна. същото време целите на програмата са ясни. Сега задачата ни е да а, оставим вратите отворени и да не се затваряме. По темата с университетите. искате да включите университетското образование или как? Защото научно-изследователски структури всъщност са част от а, учебни заведения. Имате предвид а, онези, които работят а, изцяло в научния сектор и в изследователски сектор или също така и младите предприемачи? Аз не бих искал да се отказваме от висшите учебни заведения. Можем да формулираме текста като университети и висши учебни заведения. И така ще сме обхванали всичко, което искаме. Но настоящата формулировка не позволява упражняването на ролята на парламента. Ние искаме възможност да оценим и да си съставим мнение дали има синергии и взаимодействие или не. Желанието за такива е едно, предоставянето на инструмент за реализирането на това желание е друго. Искаме да си сътрудничим добре, но за всички участници е важно да са съвместими всички аспекти на нашата работа и особено онези, които са определящи за нашата работа. Сроковете, които определяте вие, за мен са твърде кратки. Надявам се за в бъдеще да няма подобни ситуации, защото това пречи на сътрудничеството на трите европейски органа. Европейският парламент не може удовлетворително да изпълнява задачите си. Този въпрос не е изцяло политически, а е много по-широк. Благодаря. Благодаря. С това приключваме Десета точка от дневния ред. 10 септември е срокът за внасяне на изменения. Извинете, 5 септември председателката се поправя в 17 часа. Следващата точка е Европейско териториално сътрудничество Интеррек. и външни финансиращи а, инструменти. Докладчик е Марлене Мици. Крайният срок за внасяне на изменение е 10 септември в 17 часа. На 10 октомври ще гласуваме в Комисията по култура, а Комисията по регионално развитие ще гласува на 21 ноември. Госпожа Мици в момента не е тук и за това давам думата на колегата Моргано, който да говори по този документ. Благодаря, госпожо председател. Колега Мик... Ардо. Що се отнася до това, което ми представи колегата Мици, мога да кажа следното. Първо искам да изразя моето съжаление, че днес не мога да участвам в заседанието. Това посочва госпожа Мици. И в тази връзка искам да представя основните акценти и обосновки предвид е, становището за програмата Интернет 2021-2027 е, година в сферата на териториалното сътрудничество с е, подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие и също така с външни финансови инструменти. Разбира се, това съвпада и с годината на културното наследство и културният дневен ред трябва да служи за изпълнението на включените там задачи. По този начин аз искам да изразя необходимост от по-силно взаимодействие с между тази програма и е, също така политиката за младеща, образованието и спорта в сферата на Интеррек. Е, в е, водещата комисия Реги се изготвя становище и там се поставят акценти основно върху културата и образованието в рамките на трансграничното е, сътрудничество в Интеррек. Става дума за сътрудничество между европейски региони или сътрудничество между Европейския съюз и трети страни. Образованието, младеща, културата са абсолютно условие за насърчаване на териториалното сближаване с помощта на което ще се избегнат езиковите бариери и несъответствия и ще се е, създаде едно по-ефективно сътрудничество. Аз е, ценя факта, че задачите, свързани с е, опазване на културното наследство, се изтъкват тук. Също така предвид интелигентната специализация, платформата на различните теми и модернизацията на индустрията, енергетиката и селското стопанство. Вие посочвате тук мрежи за регионални инициативи за култура и творчество, които отразяват различните териториални особености на държавите членки и трябва да ги е, обединят. Тук трябва да се обърне по-голямо внимание в програмата 2021-2027 година това съответства на европейската кохезионна политика за същия период. Също така се поставя изискване за една социална, по-близка до гражданите Европа. Искам да подчертая, че Интеррек трябва да действа като екип и да сътрудничи с други програми. На първо място става дума за достъп до образование и култура, също и трансгранично насърчаване на мобилността на младите хора, на хората на изкуството. Също това е нещо ново в Европа и по-специално в рамките на програмата Творческа Европа. За това аз съм докладчик от името на колегата Митси. Моля да внесете изменения, а и да подкрепите нейните изменения, доколкото краткият срок позволява това. Благодаря. Господин Моргано. Не всички политически групи са посочили докладчици в сянка по това становище, а тези, които са посочени днес не присъстват, поради което всеки сега може да вземе думата, който желая. Кой желая да каже нещо по тази тема? Ако никой не желая думата, тогава ще попитам представителя на комисията дали желая да добави нещо. Да, моля. Thank you, Chair. Um, and... Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на господин Моргано за представянето на измененията от госпожа Мици. Няколко думи, защото според нас всички елементи от предложенията са важни. Ние нямаме нищо против е, предложенията по същество. Действително е важно да се види е, в областта на образованието и културата как може да се работи по целите за териториално развитие. Предвиждали ли се специални разпоредби за териториално сътрудничество? Тук се очертават конкретни елементи и трябва да за да можем да изчистим текста, трябва да обозначите определени е, области. Комисията е включила някои области. Не сме против това, което предлагате, но в текста тези неща се покриват. Освен това, така искаме минималистично да подходим към текста. Дава се е, правна сигурност по този начин и за това искаме да изчистим текста. По същество само един коментар имам. за двете конкретни цели, които се предлага да бъдат е, добавени. Едната в областта на образованието и взаимно признаване на дипломите и сертификатите и други документи за обучение, а другата свързана с е, културното наследство. Тук ген отново извинете. Считаме, че сме покрили тези области. А в конкретните цели по точка Б се покриват и въпросите за взаимно признаване на дипломите. А за културното наследство и мобилността за творчески дайци и друго, които предлагате, според нас конкретните обективни е, цели на кохезионните фондове и фонда за регионално развитие могат да бъдат използвани и е, за вашите цели. Тоест, тези елементи са покрити, затова не считаме, че е необходимо да се правят тези изменения. Това са чисто технически пояснения, но нека да ги направя. Благодаря на всички депутати и особено на докладчика. Благодаря на комисията. С това приключваме дискусията и по тази точка от дневния ред. Следващото заседание ще се състои на 24 септември от 14.30 до 18.30 часа. Искам да помоля колегите да вземат предвид, че на този ден заседанието започва в 14.30 часа. Благодаря за активното ви участие и ви пожелавам приятна вечер.